часа ще бъде гласуването. Съгласно правил 105 алинея 6, председателят на съвета на председателите на комисиите съобщи следното, че ем, комисията ЕКОН изразява препоръка да няма възражение срещу делегиран акт. Ако в рамките на 24 часа няма възражение от страна на политическа група или от поне 40 членове, препоръката ще бъде одобрена. В противен случай препоръката ще бъде подложена на гласуване. Препоръката може да видите на интернет страницата. Румънските власти поискаха свалянето на имунитета на